сметка успяхме да балансираме успешно различните интереси. На трето място трябва да се развива определенето на разходите и рисковите. Все пак става дума за 200 милиарда евро за близките 10 години. И това, което ме притеснява е, че в енергетиката не се осъществяват достатъчно инвестиции в изследователската сфера. Трябва да се гарантира и прозрачност на процедурите. Защото самата процедура не е достатъчно привлекателна за инвеститорите, така че трябва да се усъвършенства законодателната рамка. така че да се извършва бър анализ на разходите и рисковете. На четвърто място искам да спомена съфинансирането от Европейския съюз. 50-60% от стойността на проектите няма да се нуждаят от съфинансиране. Има много проекти, които могат да бъдат си финансирани в рамките на 10%. Но на базата на опита, на 60 проекта, успяхме да установим, че част от мерките, необходими за европейската енергийна политика и са от общ а, характер, няма да могат да бъдат финансирани от пазара. Балтийските републики, например, а, от Малта до Сицилия, тази връзка, включването и на Майорка и Кипър ще бъде най-голямото предизвикателство за тази мрежа, защото е на периферията на вътрешния енергиен пазар. Има много затруднения. Тук ще се наложи съфинансиране. Европейско съфинансиране. Трябва да се предвидят съответно стимули за някои от регионите, така че да могат държавите да гарантират енергийната си сигурност. от 10 до 20% европейско съфинансиране, може да има такъв стимулиращ, насърчаващ характер и ще бъде полезен за ефективността по отношение на себестойността. Вчера представихме финансовия инструмент. Im Bereich Transport, im Bereich ICT und im Bereich Energie. E e по отношение на преноса на енергия. С банките на държавите членки и кредитиране, предвиждане на гаранции, за да бъдат покрити рисковете, този ресурс се допълва от други финансови инструменти. Във всички случаи през ноември ще се срещна отново с вас и ще ви изложа тогава нашата работна програма в сферата на енергетиката и климата и тогава ще може да обсъдим приоритетите. Днес говорим само за инфраструктурата, а след няколко седмици ще ви изложим цялата програма. Благодаря, господин комисар. Преминаваме към въпросите и отговорите. Както вече е, ви казах, е, говорим само за инфраструктура, говорим само за информацията, която е, ни се даде по темата. Нека просто да задавате въпроси и да не се отклоняваме. 12 човека вече поискаха думата. Нека да се пробваме по една минута на човек, да видим какво ще стане. Госпожа Кастио. Да, ще следвам вашите инструкции тук. Господин председател, господин комисар. Е, искам да поздравя комисаря. Всъщност, е, взели сте се с е, една от най-важните теми за Европа, но имаме риск от забавяне на административните процедури и това, според мен, може да доведе до превръщане на тази нова европейска инфраструктура в нещо не толкова рентабилно от економическа гледна точка, въпреки тези три години като а, срок, които са определени и Международния офис, който ще контролира нещата, може да се стигне до затруднения. Има твърде голяма бюрокрация. Аз мисля, че комисията трябва да създаде някаква група за наблюдение на това, което се случва. Трябва едва ли не всеки ден да се следи онова, което се случва, защото искам да ви уверя, че повечето страни няма да направят кой знае какъв напредък в тази област. Това е изключително важно. Благодаря, Норбърт Гланте. А не искате думата. Госпожа Валиан тогава. Uh, Благодаря, господин председател. Поздравление отново, господин комисар, за това предложение. Аз Оценявам високо онова, което сте направили като предложение. То е прагматично, упростено, особено в времена, в които говорим за криза и Европа е разкъсана. Вие правите предложения за по-голяма интеграция и развитие, което е добре. Два въпроса. Първо, какво смята комисията относно създаването на националната инфраструктура, защото не е ясно дали държавите членки разполагат с намерението и средствата да развият своята национална инфраструктура. И на второ място, общия европейски пазар. Как инфраструктурата ще подпомогне на практика европейския пазар на енергия? Благодаря. Благодаря, господин Балчитис. Благодаря. Е, господин председател, уважаеми господин комисар. Аз е, винаги е, ви благодаря за вашия принос през последните няколко години. Знаем, че европейските системи за създаване и пренос на електроенергия са изключително важни. И искаме ясно да разберем какво точно се има предвид тук. Споменавате трети страни, споменавате сумата 9 милиарда, но мисля, че сумата няма да стигне. Имаме нужда от проектни облигации. Това е очевидно. Казвате, че процедурата трябва да се ускори. Трябва обаче да зададем въпрос относно централизацията на процедурите на обществените поръчки. можем да централизираме системата, защото по този начин ще спечелим от ефективността на системата. Господин Тюрмес. Благодаря, господин комисар. Поздравления за това, че инфраструктурата вече е част от дневния ред. Искате да се ускори етапа на планиране. Това е важно. Важно е обаче да се направи това ускоряване, без да се забравя екологичното измерение. Трябва гражданите, различните заинтересовани лица да бъдат включени в пълна степен. Знаете, че в ситуация на криза трудно се набавят средства за нещо подобно. Три въпроса. Ако искаме да използваме оптимално тези 9 милиарда, защо да не вземем 1 милиард от Европейската инвестиционна банка, заделен за капиталови а, разходи е, и останалите средства вече да дойдат от, от източниците, които предвиждате. Мисля, че 1 милиард няма да стигнем. 3-4 милиарда според мен трябва да се набавят от банки, които желаят да участват. На второ място, във вашата оценка на въздействието, справо казвате, че 70% от инвестициите ще бъдат свързани с модернизация на електропреносната мрежа. В моето становище обаче се казва, че повечето от средствата ще се изразходят за, газ, за газово снабдяване. Въпросът ми е следния. Ако ще заделяме 4-5 милиарда за Набуко, значи тези средства всъщност ще бъдат минимални в сравнение с това, което ще имаме нужда по вашия проект. Е, средствата, които вече предвидихме за някои проекти, попаднаха в банковите сметки на някои компании и нищо не се е, случва. Нека да видим какво е, стана с този 1 милиард, който дадохме на компаниите до сега. Благодаря. Господин Шимански говори без микрофон. Благодаря ви. Този документ е изключително обещаващ. Е, имам няколко въпроса относно различните е, суми. 140 относно интелигентните мрежи, 70 за е, газови проекти. Каква е пропорцията тук? Какво е равновесието? Какво става с европейските гаранции? Как ще се прилагат тези гаранции? Защо само някои инвестиции ще се изпълняват по тази а, ускорена процедура? Защо да не се прилага това за всички инвестиции? А, организацията не е особено добра, според мен. Още една тема Южен поток. Набуко може да се окаже, че е много по-малък, отколкото се очаква. Може да бъде Набукино, а не Набуко. Буко. Комисария спомена тези инструменти. Какво ще кажете обаче за първоначалния мащаб на инвестициите? Ще бъдат ли те гарантирани? Следващия оратор. Благодаря. Господин комисар, документът ви е изключително важен. Говорим за придаване на европейски характер на енергийната инфраструктура, за ускоряването на европеизацията. Аз съм член и на Комисията по регионални въпроси и на тази комисия. Бихте ли ни казали средствата, които са заделени за този проект, дали ще дойдат от структурните фондове и ще се окаже ли негативно въздействие върху средства, които вече са заделени за други програми в държавите членки? ТНТ, трансевропейските мрежи е, ще се взимат е, пари, да не се засегнат други инфраструктурни проекти обаче. Благодаря, господин председател, господин комисар. Бих е, искала преди всичко да ви поздравя за това, което ни представихте за този документ. Какви са проектите, свързани с Черно море? защото това е изключително важен регион за енергийната сигурност на Европейския съюз. Няма да говоря за Набуко, за други проекти, свързани с Черно море. Това е първият ми въпрос. Да, вторият въпрос, кой ще управлява този фонд, е, инфраструктурен, каква агенция ще го направи? и как това ще бъде обвързано с други фондове, като структурните фондове, например. И трети въпрос енергийната бедност. Как ще гарантирате разумна цена за гражданите на енергията? Благодаря ви. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Nein, nein, äh, ich, äh, ich hatte die Übersetzung, es war etwas äh, langsamer als das Original. Herr Kom... Слушах превода, той идваше малко по-бавно, отколкото оригинала, затова закъснях със своето изказване. Господин комисар, искам да ви благодаря. Три години вече говорим за европейски енергиен пазар. Без обаче нормално изградена инфраструктура в държавите членки, която да обвързва всички е, държави, нямаха да стане нещо е, подобно. Е, най-накрая комисията предлага нещо подобно. Предлагате средствата, които би трябвало да се използват за инфраструктура, е, не само да се предоставят за инфраструктурни проекти в рамките на една страна, но и за осигуряването на земните връзки е, в сектора на газа, например. Имам е, един въпрос в тази връзка. Каква част от тези средства ще бъдат заделени за изграждането на тези земни връзки? Ако говорим за проекти в рамките на Европа ще има едни средства. Ако говорим за проекти, които излизат извън територията на Европа, като на Буко, например, ще има необходимост от други средства. Тези 9 милиарда как ще се разпределят? Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар. Искам да кажа, че е, много важна е тази инициатива, от основно значение, особено пакета енергийна инфраструктура, всичко свързано с климата, обединяване на енергийния пазар. Полезно е също така и в е, контекста на сегашната криза и възстановяване на европейската економика. добре е, е, е, тези е, предложения бяха включени в документа, представен миналата среда е, за възможностите да преодолеем кризата. Сега, по отношение на финансирането, много колеги вече подчертаха това. Това е много важен аспект и вие казахте, че трябва да се приеме европейско законодателство, но ако може да бъдете по-точен, защото трудно е, се е, определя какво ще бъде това финансиране. Не може да бъде поето само от е, публичния, нито само от частния сектор. Няма достатъчно ликвидност в реалната економика, особено при този вид проекти. А, говори се а, за помощ на европейските банки. Какви инициативи могат да се предприемат на този етап? Полезни инициативи. Да смятате ли, че ще има подобна инициатива на комисията, определяща приоритети и условия за подпомагане на европейските банки, така че да бъдат финансирани някои европейски проекти? И в заключение, господин председател, предвиждат ли се големи и крупни проекти, особено в сферата на възобновяемите енергийни източници? предвиждат се големи обекти за износ на слънчева енергия към Германия. Могат ли да бъдат насърчавани подобни инициативи? Формен. Благодаря. Искам да кажа на комисаря, че е добре, че има нов документ в тази връзка. Аз винаги съм подкрепял проекти, които са големи и са от общ интерес. Те трябва обаче да отчитат винаги не само економическите, но и социалните и екологичните аспекти. Не става въпрос само за англичаните, французите, германците или италианците. Има и по-малки народи в Европа, народите на балтийските страни или дъчаните. Трябва да се отчитат интересите на всички. Трябва да имаме обща вътрешен пазар на енергетиката, а той в момента не е създаден, защото големите е, компании не се интересуват от това. От друга страна, не трябва да се обвързваме твърде много и не трябва да ставаме твърде зависими от Газпром, например, за бъдеще. Затова се радвам, че има възможност да се финансират до 80% в местата, в които има специални съображения, свързани с сигурността. Този аспект трябва да се обмисли много внимателно Финландия, например, в Балтийско море не използва такива огромни количества като Германия руски газ. 80 милиарда се използва в Германия, така че трябва да се обмислят внимателно стратегическите интереси тук. Искам да видя какво ще каже комисията. Благодаря. Колегата Соса Вагнер. Благодаря. Нека да поговоря по процедурите свързани с авторизацията на проекта в държавите членки. Документа на комисията е добронамерен, но дали ще има действия е въпроса в рамките на съответните държави, тъй като имаме затруднения. Особено в държави, които са силно централизирани. Още нещо, което комисаря не спомена. Опозицията от страна на гражданите спрямо тези проекти. Трябва да се поговори тук малко повече, защото всички добри намерения на комисията и на нас могат да попаднат за дъна на улица, ако гражданите се организират в опозиция на тези големи инфраструктурни проекти. Е, нека да кажа открито, че съжалявам, че Иберийския полуостров е изолиран. Тук е, надявам се, че е, ще го върнете обратно в стратегията. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Благодаря, господин комисар, за това, че дойдохте тук тази сутрин. Имам много въпроси, но повечето от тях вече бяха зададени, затова един конкретен въпрос. Трансграничните мрежи. Става въпрос най-вече за съседните страни и страни, които са по-отдалечени. Какви е, международни обещания очакваме страните партньори да поемат? Освен това, кой ще носи отговорността за споразуменията с тези страни? Говорим ли за реални споразумения? Защото в Европейския парламент е, Ставаме свидетели на това как решенията се взимат все по-трудно и по-трудно. Кой ще носи отговорност за тези споразумения? Благодаря. Благодаря, госпожа Карвалю. Благодаря. Искам да благодаря на комисаря за това, че включи инфраструктурата в дневния ред. Поздравяваме и за това, че включихте коридора север-юг в дневния ред. Той е изключително важен за юга, за Европа като цяло. Трябва да поставим ударението върху Иберийския полуостров. Споменахте няколкото енергийни терминала. Трябва да се възползваме от тези, които вече съществуват в Иберийския полуостров, на Иберийския полуостров има няколко такива и те могат да изиграят важна роля за сигурността на доставките в Европа, ако имаме добро свързване, естествено. Освен това би трябвало да увеличим капацитета на съхранение в рамките на инфраструктурния пакет. Благодаря. Следващия оратор, благодаря Господин комисар, благодаря ви за тези е, прагматични предложения. Аз е, бих искал е, да се упростят нещата, да се ускори процедурата, особено по отношение на авторизацията, разрешителните. Мога да дам пример от Обединението на източна и западна Германия. Ние имаме много добър опит успяхме да ускорим инфраструктурни проекти във връзка с изграждането на шосета. Така че е, в Германия успяхме по някакъв начин да заличим тези разлики, които съществуваха и да направим е, системите съпоставими. Е, това може да се използва и за модел в Европа. Председателя, сега ще дам думата на комисаря. Ще го помоля за бърз и кратък отговор. Комисаря. В държавите членки има много различно законодателство. Има много различни закони за защита на земята, на територията. Освен това, администрацията действа по различен начин. В Малта, например, има редица съдилища, специализирани органи, които на брой са толкова, колкото във Франция. В повечето страни има ясни правила и разпоредби относно правата и задълженията. Ето защо три годишния срок няма как да се наложи автоматично за всички. Три години трябва да е цялостния срок, но съответно националните администрации и съдилища трябва да преценят за колко време ще могат да се справят. Вероятно, държавите членки ще трябва да обучат повече експерти, ще трябва да има експерти, които да бъдат включени в различните авторизационни органи различните камери, създадени за целта, ще трябва да обработват информацията по-бързо. Ограничихме се само до трансграничната инфраструктура. Защо? Защото тя е задача, задължение на Европейския съюз. Е, не искаме да изолираме нито една държава членка. Възможно е всяка държава е, да ускори е, някои проекти, които са стратегически важни в рамките на нейните граници. Е, разпределителните мрежи. Говорим за супер бързи разпределителни мрежи, интелигентни мрежи. Те всъщност са много важни. Националният законодател ще трябва да вземе решение за това как може да се ускори работата. Господин Тюрмес, по отношение на тези 9,1 милиарда и 1 милиард, за който вие говорихте. 1 милиард ще се използва за нещо като лост, за да се даде тласък на проектите. Много беше критикувана тази стратегия. Ако модела е, се окаже изпълним на практика, ще трябва да имаме годишни суми, е, част от е, бюджета, която да се заделя и според оценките, които ще се правят текущо, ще видим дали трябва да се увеличи сумата. Ще видим къде могат да се урежат средства, ако те не се използват както трябва. Набуко не е част от а, този план. Той не е част от а, тези проекти. Същото въжи и за някои други проекти. А, Набуко или Южния коридор, ако трябва да говоря по-общо, ще бъдат обект на решение в следващите 2 до 5 години. Но периода, за който ще се изискват финанси е 2014-2020. От 2 до 2,5 милиарда се предвиждат. Тук разглеждаме и а, газа, разглеждаме и а, транспортните коридори за лавенето и отвеждането на въглерода. Заделени са средства по моя портфел, по портфела на госпожа Хедегор също са заделени средства. Е, би трябвало да се види напредъка в е, строителството, а ние искаме да има такъв напредък. Има някои проекти, които е, все още са на етапа планировка. 140 милиона споменахте, 70 милиона за газа. Вероятно, по отношение на газовите терминали, терминалите за съхранение, там ще отидат една трета от средствата, повече от 3 милиарда съответно. Газа обаче е в приоритетните области. По отношение на казаното за банките и съфинансирането, опитваме се да осигурим съфинансиране, обръщаме се към такива огромни области, важни от, енергийно, е, от е, енергийна гледна точка, като Дортмунд, е, Амстердам и Роттердам, например, връзките между Холандия и Германия. Когато говорим за два метропола, в които има много потребители, например, самата промишленост проявява интерес. Други проекти, които също са от общ интерес. Вероятно ще имат нужда от не повече от 80% финансиране от наша страна. А може това да е 10 или 20%. Не искаме да има в крайна сметка експлозия на цените на газа и електричеството. В проекто бюджета винаги има конкуренция между пера. Можем да кажем 40 е, милиарда. Дали ще се вземат 10 милиарда от структурния пакет? Отговора може да е и да и не. Някой ще каже, че подобни суми се разпределят за общата селско-стопанска политика. Това обаче са въпроси, които трябва да зададете на бюджетните органи. Това е тяхна задача. Е, колко ще е процента от е, БНД на Европейския съюз? Как да кажа при положение, че не знаем колко ще е БНД на съюза след 3 години? енергетиката би трябвало да си заслужава тези 10 милиарда, защото тя е изключително важна от гледна точка на качеството на живота, сигурността, е, измененията в климата и така нататък. Е, би трябвало в сектора на енергетиката да набаксаме, е, тъй като изоставаме трябва да надхвърлим само а, мрежите на а, газа и а, енергетиката. По отношение на различните територии, Испания, Марокко, тук бихме искали да включим всички заинтересовани лица. Когато става въпрос за държавите членки, не бих искал да говорим за конкретни средства и след това да се окаже така, че някои средства ще бъдат връщани обратно, тъй като не са използвани. Ако взема за пример моята страна, Германия, Германия е, ще трябва да получи по-малко, отколкото ще трябва да даде. Е, говоря за съфинансирането тук. Е, това е страна в центъра на Европа. Трябва да се намери финансиране за тези инициативи чрез пазара, чрез цените на транспорт. Балтийските страни, Малта, Гърция няма как да бъдат интегрирани без финансиране. Когато говорим за компании от различни страни в Европа, винаги трябва да се отчитат индустриалните интереси. Тъй като това е, това е реалността. Това е и последният ми коментар. Когато става въпрос за ресурси за 27-те държави членки в Европейския съюз и дали ще заделяме средства и за трети страни, ударението трябва да падне основно върху европейските страни, но не само. Защо? Да дам един пример с възобновяемата енергия в Гърция. Вчера, между другото, говорихме надълго и на широко по този въпрос. Ако говорим за изграждането на енергийна инфраструктура, би трябвало да се отчете цялостната картина. Защото тук може да се създадат мрежи, свързващи Западните Балкани, през България. Връзката може да обхване и Германия, например. Може да има един генерален план когато става въпрос за свързването на Гърция, може би ще е по-добре да се свърже Гърция с страните от Западните Балкани, които сега не са държави членки, но в бъдеще може би ще се присъединят. Затова е добре да има префинансиране на тези мрежи, които ще минават през Словения, Западните Балкани за Гърция. Ако отчетем енергийното партньорство в Южното Средиземноморие, например, говорим за електропроводи, е, и, които ще минават е, от Тунис към Европа и всъщност е, проекти, които са разположени извън Европа, ще се окажат в интерес за Европа. Благодаря ви още веднъж и в следващите няколко месеца ще обсъдим този въпрос и ще говорим по-подробно. Благодаря, казва председателя. Благодаря ви за този първи кръг първи обмен на гледни точки. Благодаря ви за този документ. Ще продължим работа. Сега продължаваме. Следващата точка е точка 5. Агенция за мрежова и информационна сигурност, ЕНИСА. Вече на няколко пъти обсъдихме този е, въпрос. Има изменения. Докладчик е господин Чичестър. За съжаление, той не можа да дойде. Не променихме дневния ред. Така или иначе защото искаме да приключим на време по този доклад. Всъщност налага се е, господин Чичестър вече представи най-проблемните въпроси. Имаме 250 изменения, имаме сроковете, ще гласуваме на 10 ноември. Докладчиците в сянка. Тук ли са, ако не се лъжа, Господин Елер ще направи е, презентация от името на господин е, Чичестър. Нямаме много време. Бихте ли запазили тишина? Не разбирам защо трябва да е, говорите докато сте в залата. Не може ли да говорите след като излезете от залата? Трябва да сме справедливи към всички колеги, които са в залата. Господин Елер има думата. Um... Благодаря, господин председател. Не съм в състояние да заместя докладчика, но тъй като господин Чичестър е възпрепятстван, аз ще започна с някои съображения от най-общ характер от името на НП. От практическа гледна точка, мисля, сме наясно всички, че Парламентът държи да се заздрави кибернетичната сигурност и в тази връзка самата агенция за мрежова информация и сигурност. Началото бе някъде един компромис между държавите членки, Едни от тях бяха доста скептични, що се отнася до мандата на ЕНИЗА, на агенцията, е, за разлика от други, но е, мисля, на практика Агенцията за мрежова информация и сигурност ЕНИСА се доказа е, на практика и доказва необходимостта от разширяването на правомощията и тъй като оказва се положението далеч по-драматично на, на практика, отколкото си го представяхме. И тук можем да говорим за три аспекта или три отделни направления на измененията и допълненията. Първо, що се отнася до мандата на агенцията, в сравнение с предложеното от комисията парламентът държи да разшири правомощията и общото сме сигурни, че ще можем да стигнем до една обща позиция, е, в смисъл, че тази агенция ем, няма сега да получи някакъв нов изпълнителен мандат. Това ще решат държавите членки, но тук ние бихме искали да се разшири полезрението на ЕНИСА. Е, на първо място а, а това намираме и в много аналогични дадени мандата, въпросът не се свежда до отношенията между ЕНИСА и, и комисията. И все пак не би трябвало комисията или други по своя преценка, само когато сметнат за необходимо, да искат е, експертното становище на агенцията. Е, експертното становище на агенцията трябва да стане задължително. И други аспекти е, по-тясно сътрудничество е необходимо между ЕНИСА и другите звена институции на Европейската комисия – по-активно следва да участва ЕНИСА в формулирането на онази част от изследователската програма, която е свързана с информационната сигурност. До сега представители на ЕНИСА всъщност не са участвали в съвета, формулиращ тази програма, което е, което е странно. И е, тук все пак, както казах, измененията и допълненията се полагат в една рамка и, и е, тя е такава. Ние не се стремим към разширяване на изпълнителния мандат на агенцията, а към разширяване на нейното присъствие. Вторият аспект е за срока на мандата. Има различни позиции. Има гласове в подкрепа на безсрочния мандат, което не е уникално, но парламентът рядко е давал до сега такъв мандат без срок, без ограничение във времето компромисът в това отношение би могъл да бъде такъв. Да гледаме на задачата за осигуряване на кибернетична сигурност в Европейския съюз като на постоянна задача и вече що се отнася до срока на, на мандата или ще дадем безсрочен мандат с клауза за преразглеждане веднъж на 5 години, или пък мандатът ще бъде с определен срок и към изтичането на срока ще трябва да се види какво ще се прави. От моя гледна точка, на мисля, моето мнение се споделя от мнозинството в НП. Въпросът е в пряка връзка с структурното, устройственото бъдеще на агенцията. Най-напред естеството на, на проблема, кибернетичната сигурност непрекъснато се мени. Преди 5 години не бихме и помислили за половината от предизвикателствата, пред които сме изправени сега. Така че агенцията ще трябва да се движи в крак с това динамично развитие. И от сега не може наистина да се знае как ще се развие тази конфигурация. Um, um, Спокойно можем да си представим, че след 5 години, макар и да е, изграждаме в момента системата за охрана на, на, на комуникациите, в Европа да е необходима съвсем друга архитектура. Е, да вижте какво става в, е, в Америка, в Съединените щати. Е, те за около 5 години изградиха или, или поне от 5 години работят по тази инфраструктура, а в Европа ние сме още в началото. И вече в зависимост от оценката на бъдещото развитие бихме могли да се спрем на безсрочен мандат с преглед или с преразглеждане или съответно срочен мандат. И последният въпрос, предмет на изменение и допълнение е за седалището и ще бъда откровен. Много съм разочарован от резултата от преговорите с гръцкото правителство. Е, цялото това боричкане не биваше да се допуска. Е, пазарлъците около седалището трябваше да се търси компромис. Край на краищата не става дума за местонахождението на агенцията, а за нейната <clears throat> оперативна способност. И Може да има някакви основания Ениса да остане със седалище на остров Крит, с а, по-скоро обслужващ а, административен персонал, а в Атина да бъде съсредоточен оперативният, експертният персонал, понеже тези хора трябва да обикалят държавите членки. Ениса не, не, не се свежда до работа на бюро, е, пред е, компютър. Е, това ще го правят центровете в държавите членки. А ЕНИСА е нещо като мозъчен тръст, като, като експертен институт, който трябва да работи навсякъде, там където е необходим. И значи какъв е компромисът? Добре, остава седалището, там, където се иска, но в Атина ще има едно солидно оперативно звено, а в Брюксел е, звено за връзка. Но а, е, до такъв разговор така и не се стигна. Разговорът бе крайно политизиран, всичко трябва да бъде вкрит, защото така трябва да бъде, и без каквито и да било основания с опора на здравия разум. И е, е, наскоро бяхме на посещение във Вашингтон, там разговаряхме за по-тясното сътрудничество с американците в тази област и от тяхна гледна точка, от гледна точка на американците, ЕНИСА все още не е, не е в оперативно състояние, все още не действа. Трябва да бъде по-гъвкава, много сложно се осъществяват контактите. И тук не можем да говорим за някакви символи, Умолявам ви е, да, да се откажем от а, е, е, идеологизацията на въпрос. Нека да бъдем практични. Благодаря. Благодаря ви. Моля ви да се отнесете с разбиране. В 10 часа трябва да гласуваме. Така че бъдете кратки. Благодаря, господин председател. Сега има ги вече компромисните изменения. Ще кажа няколко думи за тях. Що се отнася до срока на мандата, приемам варианта, т.е. двата варианта да са на масата, но продължавам да твърдя, че е, един безсрочен мандат с годишен, ежегоден преглед е, би дал възможности на парламента и на комисията да упражняват необходимия надзор, като в същото време е, ще даде на агенцията една по-дългосрочна перспектива, която е, би била от полза. Що се отнася до задачите на ЕНИСА, Що се отнася до, конкретно до задачите на ЕНИСА, е, защитата на данните, кибернетичната сигурност – трябва да бъдат включени. Но агенцията не би следвало да поема някакви оперативни задачи. Ам, но, но има други задачи, примерно координацията от страна на ЕНИСА на първото учение по кибернетична сигурност между държавите членки през 2010. Ето, от такъв порядък би следвало да бъдат задачите на ЕНИС. От друга страна, обаче, според мен не е уместно, не е, не е реалистично да се очаква ЕНИСА да съдейства конкретно на държавите членки при създаването на охраняемите, на защитените мрежи. Такава една задача би предполагала непрекъснато непрекъсваемо присъствие е, от страна на агенцията. За седалището е, парламентът според мен не би трябвало да има някаква категорична позиция, просто да обърне внимание на, на съвет. Компромисът а, е, с оперативна част в Атина и звено за връзка в Брюксел а, е, ми се струва разумен. Но предвид сегашните сътресения в Гърция и проблемите, на които се натъква гръцкото правителство, аз се опасявам, че то не би могло на този етап да поеме каквито и да било ангажименти. Така че, нека да оставим това на съвета, без да заявяваме становище, понеже така или иначе това не зависи от нас. Благодаря, госпожа Тикао. Благодаря, господин председател. А, бих искала да ви кажа преди всичко, че се нуждаем от агенция, европейска агенция, която да бъде силна в сферата на мрежовата информационна сигурност. Защото тази сфера, киберпространството ще придобива все по-голямо значение. Трябва ни дългосрочен подход. И ние подкрепяме неограничен мандат с преразглеждане на правомощията на всеки 5 години на тази агенция. На второ място, що се отнася до разширяването на обхвата на мандата, смятам, че агенцията трябва да разполага с оперативен капацитет, така че да подсилва дейността на държавите членки по отношение на сигурността на мрежите – не става дума за координационна дейност с държавите членки, а, и не а, трябва да има национални органи, които да изместват а, агенцията в нейните правомощия. Агенцията трябва да работи за международното сътрудничество в тази сфера. Също така трябва да има възможност да събира съответната информация, да сътрудничи с академичната сфера, промишлеността, общественото мнение, така че в бъдеще да може да управлява евентуалните инциденти в тази сфера. Агенцията е, е, трябва е, да извършва тази дейност, да има Европейски център за европейските институции. Trebuie cheltuit doar пе акциони легат. Също така, по-голямата част от бюджета трябва да бъде предназначен за сигурността на киберпространството, а не толкова за административна дейност. Именно в тази посока са измененията, които съм внесла. По отношение на седалището, Хераклион в Гърция е определено това седалище и смятам, че а, трябва да разгледаме по-обстойно не а, конкретното място, а, а ролята, която а, и условията, на които трябва да отговаря това седалище, този адрес. Аз съм за това да остане в Гърция, така както а, беше взето решение от съвета и от гръцкото а, правителство. Госпожа Адимата ще позволи, ще организира среща между докладчиците и докладчиците в Сянка. и гръцкото правителство, за да се доразгледат въпросите свързани с седалището. Има работна група, впрочем, е, която оценява ефективността на европейските агенции. И е, смятам, че има опасност да отворим котията на Пандора, ако е, се впуснем в тази тема с седалищата. Именно за това аз съм за така. Господин Цукалас. Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως σας είχα... Благодаря, господин председателю. Както ви обещах, изпратих ви подробно писмо по техническите аспекти. Госпожа Зелен, госпожа Цикъл изложиха основните въпроси свързани с тази агенция. Всъщност, основният въпрос е каква е нашата цел, каква агенция искаме ние. Според мен трябва да има по... да играе една по-международна роля, да бъде по-видима е, не толкова с е, нашите международни партньори, а с съответните мрежи трябва да бъде едно гише, така да се каже, що се отнася до европейските мрежи. По отношение на мандата, мисля, че предложението на госпожа Цикъл е много разумно, постоянен мандат, преразглеждан на всеки 5 години, така че да а, има възможност за известни изменения в, този, в тези правомощия. По отношение на седалището, този въпрос беше дискутиран. Но всъщност този въпрос не е включен, не беше обект на доклада. Каква е връзката между ефективното действие на агенцията и седалището й? Сметната палата проведе оценяване, нещата бяха ясни. Ени са една от най-малките европейски агенции. По-малко от 60 души работят в тази агенция. И това обяснява някои от проблемите, но Проблемът е не, е, че агенцията е седалището е отдалечено, а че е малка агенция. Затова, според мен, трябва да бъде подсилена. А що се отнася до съмненията относно ролята, които, която играе тази агенция, има такива съмнения в някои държави членки, смятам, че не а, трябва да взимаме решения а, за економическата роля на Европейския съюз, а сега трябва да обсъдим въпроса на Ениса, а не нещо друго. Би било добре, ще кажа това в заключение, Европейския парламент да разглежда истинските политически въпроси и задълбочен дебат да се провежда за реалните проблеми. Госпожа Бабинска. Не bardzo krótką ja rozmawiamy о sensie и целу emisji. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка, не съм предстои гласуване. Ам, вчера разговарях с представители на НАТО и във връзка с ЕНИСА и НАТО дава голямо значение на кибернетичната сигурност. И просто аз не разбирам защо трябва сега да преоткрием Америка, защо да не си подадем ръка да работим заедно. Не, не, защо да не се получим от грешките си? НАТО вече има богат практически опит. Така, председателят, е, приключваме работа по тази точка от дневния ред. На 10 ноември ще се гласува, а сега гласуването, допускайки, че имате електронни карти, всички. А, забравих да кажа нещо в началото за протокола от септеврийското заседание и то е прият. Нали, за протокола просто да кажем, че е прият. Сега предстои ни да гласуваме по две точки от дневния ред. Но електрониката няма да ни подведе, очевидно. И така, първо, е, политиката на добросъседство, е, докладчикът е Марчинкевич, компромисно едно за, против е, въздържали се, приема се, пето за, против въздържали се, приема се, девет за, против въздържали се, един против за, десето против, въздържали се, приема се, 11 за, против, сдържали се, приема се. Компромис 2, за, против, сдържали се, приема се. 17 за, против, сдържали се, приема се. 19 за, против, сдържали се, приема се. 3 компромисно, за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, Въздържали се. Моля, кои са за? 24-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 26 за. Против. Въздържали се. Приема се. 27. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно четвърто. Против. Въздържали се. Приема се. 31 за Против? Въздържали се? Мисля, че трябва да проверим електронно. Моля, по 31-во започнете гласуването. Прекратете гласуването. 37 гласували, 19 против. Вие сте за или против? 18 за, 19 против. Отхвърля се.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 И сега целият текст. Електронно гласуване. Започнете гласуването. Прекратете. Приема се. Поздравления, колега. Следващия доклад е проект резолюция мрежова неутралност. Разполагате с листата. Надявам се да постигнем напредък. Ще... Момент. Пред... Второ изменение. Имко. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно едно. За, против, въздържали се, приема се. Компром... Шесто изменение. Сусно. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Седмо. За, против, въздържали се, приема се. Осмо. За,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 против, въздържали се, приема се. Компромисно 11 за, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, приема се. 46 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, приема се. Пето компромисно, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 9 за, против, въздържали се, приема се. Имко изменение в четвърта точка за против, Раздържали се, приема се. И последно цял, целият текст. Започнете гласуването. Нещо да ли пропуснах? Не, не. Да, да, гласуваме текста. Започнете гласуването. И още малко. Сега прекратете гласуването. Единодушно се приема сърдечни благодарности на докладчик. В който случай, чакайте малко сега, всичко има своите последици. Трябва да имам едно и също поведение към всички докладчици. Тоест, дължа благодарност и на докладчиците в сянка, понеже трудничко им се отдаде постигането на съгласие този път. Сега, следващата точка изменение на данъчния режим на енергийните продукти. Господин Ковач, като първи и единствен изказващ се по тази точка. Къде сте, господин Ковач? Ето ви там, имате думата. Моля, умолявам останалите колеги, които разговарят или напускат залата, по-тихо. Край на краищата е, това е на сведението, между другото, не само на членовете, а на техните сътрудници, на техните гости. Край на краищата, коректно би било. Господин Ковач, благодаря ви, господин председател енергийните продукти и електроенергията. Е, всичко това е регламентирано в директивата 2396 ЕО данъчното облагане. И тук е, целта на упражнението сега е да се реорганизира данъчното облагане, е, е, така че да се насърчават ниските въглеродни емисии и енергийната ефективност на цялата економика. Целта на предложението за изменение и допълнение е различните енергоисточници да бъдат третирани данъчно по един непротиворечив начин и да бъде създадена уредба, за съответното облагане на възобновяемите енергоисточници и за налагане евентуално на въглероден данък. Предложения текст предвижда минимална данъчна ставка, състояща се от два компонента. Първо е въглеродния, емисионния компонент – на стойност 20 евро на тон въглероден двуокис и вторият компонент е общия данък върху енергопотреблението, който се изчислява на гигаджаули енергийна стойност, т.е. приравнено към условно гориво докладчикът приветства общо тези намерения и най-вече опит директор, е, директивата да бъде приведена в по-голямо съответствие с е, политиката в областта на изменението на климата. При все това обаче аз съм разтревожен от евентуалното въздействие е, на положението, че държавите членки съгласно Лисабонския договор имат свобода да определят структурата на енергоисточниците си. Тоест, всяко общоевропейско действие трябва да бъде внимателно обосновано предвид действащата договорна база. Оценката на въздействието, която съпътства проекто изменението на директивата, не дава яснота дали е, то съответства на принципа на субсидиарността. И в тази връзка отбелязвам, е, че тук предлаганите изменения не се ограничават до това, което е крайно необходимо. Тоест, решенията трябва да бъдат вземани колкото се може по колкото по близо до гражданите, толкова по-добре. За да могат гражданите да са наясно с причините от количествен и качествен характер за вземането на решение на високото общо европейско равнище. Има редица по-нататък социално-економически последици, които пораждат тревога. И още повече, при едно такова изменение, новите разрешения трябва да бъдат достатъчно реалистични и гъвкави. В тази връзка преходните периоди, уви, по предложението на комисията не са особено реалистични. Те не отчитат съображенията на промишлената политика. Да, да вземем а, горивата за отопление. Всякакви промени тук ще имат сериозно влияние върху размерите на данъчното облагане в държавите членки. И значи трябва да се знае какви ще бъдат последиците за стопанската дейност с оглед на конкурентоспособността на Европа. Изменението и допълнението на ДЕДО не би следвало да води до загуба на работни места или, или е, до диспропорции на пазара, до противоречие с други области на политиката. Минималните данъчни ставки за последен път е, са определени през 2003 година и наистина аз мога да приема, е, че има основания те да бъдат преразгледани най-малкото е, предвид темпа на инфлация междувременно и с оглед на различното екологично въздействие на различните енергоносители. Но ако става дума за автоматично индексиране на минималните ставки, това би лишило държавите членки от контрол върху бъдещия им размер. И съм разтревожен също така, че директивата при въвеждането си в националното законодателство, е, може да повиши цените на въглищата, е, дизела, е, дървата като гориво за отопление. И това, което ни се предлага, не е най-разумният подход. Нека напомня, че цените на енергоносителите, на горивата нараснаха значително през последните години и при това ограничаването на преценката на държавите членки е, може да е, има крайни, крайно отрицателен ефект. В економиката като цяло, в селското стопанство не на последно място – Що се отнася до емисиите на въглероден двуокис? Те първа ще бъдат необходими сериозни инвестиции. значи, например, дизела и газиола, ако бъдат третирани по различен начин, ще, ще се предвижим по-бързо към една енергийно ефективна економика, но според мен е, от пазарна гледна точка не бива да се прави диференциация между дизеловото гориво, автомобилното и, и автомобилния бензин. Е, това е. В заключение благодаря на колегите, които бяха изключително отзивчиви е, в помощта си. Нека спомена госпожа Астрид Люлин от Комисията по економическа политика, чието становище е много близко до моето. Интересно ще бъде да видим какво мислят другите колеги. Благодаря колегата Гланте. Благодаря. Няколко бележки имам по тази директива за енергийното данъчно облагане. Позакъсняла е тази мярка даже и измененията и допълненията са доста амбициозни. Наистина, имайки предвид, че първоначалният вариант е от 2003 година, налагат се корекции за намаляване на въглеродните емисии, за насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност. Трябва да се отчете и действието на системата за търговия с емисии. Значи предложението е стъпка в правилната посока. Общо принципите са ясно изложени и са непротиворечиви. Говори се за от горивната неутралност. Но това е един спорен въпрос. И някои твърдят, че данъчното облагане трябва да бъде неутрално. Председателят, вие сериозно ли? Председателят има известни възражения. А, ораторът а, говоря от името на госпожа Гук. Гук. Вероятно тя смята, че равнопоставеността, особено в сектора не обхванат от СТЕ, може би е, е уместна за нея. говорим за позеленяване на економиката, но не бива да пренебрегваме факта, че държавите членки са принудени в рамките на специалното законодателство да намаляват е, въглеродните емисии и отвъд схемата за търговия с същите. Но, за съжаление, този случай като парламент нямаме е, със законодателни правомощия. Благодаря ви, господин Гланте. Господин Ламбер. Доста се объркахме. Ще продължа е, като е, ще подкрепя общо заето казаното от колегата е, Улф Скулг или Гланте, вече не знам кого. Ние смятаме, че това предложение е добро и то е, внася една последователност, не само вътрешна последователност по отношение на схемите за енергийно данъчно облагане, но и по отношение на политиките в областта на опазването на климата и енергийната политика, така че не искаме да е, подкрепим позицията на комисията. В тази връзка трябва да кажа, че разбирам, че настоящата комисия обичайно защитава интересите на индустрията и го разбирам това, но за коя индустрия говорим? Говорим за индустрията до сега или искаме да дадем тласък на индустриите на утрешния ден? Нека да установим някакво равновесие май гледаме твърде много назад, не гледаме достатъчно напред. Позицията на докладчика е твърде защитна. Не казваме, че трябва да се действа, а казваме, че трябва да защитаваме държавите членки, да отчитаме социалното въздействие. Нека да ви кажа аз следното. По отношение на енергийното данъчно облагане, знаем, че е, енергията представлява не само обект на търговия на един световен пазар, е, това не е нещо, което, не мож, е, което може да се уреди най-добре на национално ниво. Така че ние не трябва е, да подкрепяме идеята на, на докладчика, че автономията на държавите членки трябва да остане. Защо? Мисля, че трябва да се облага на европейско ниво. И се опасявам, че точно тук предприемат един националистичен подход, който не можем да подкрепим. По отношение на социалния аспект, е, добре, вярно е, че енергийните е, цени е, нарастват и трябва да се справим с социалното въздействие на нарастването на цените, но не трябва да използваме едно и също лечение за всички проблеми. друго решение може да се използва за намаляване на вредното въздействие върху най-бедните хора. Искам да кажа на господин Ковач, че Чехия, Унгария, Словакия използват плоски данъци. И това е най-добрият начин да се навреди на интересите на, на ниските класи от обществото. Така че е, не приемам, когато ми казвате, че трябва да сме внимателни, защото е, ще навредим на интересите на най-бедните. Аз предлагам на тези държави членки първо да променят начина по който се облагат доходите и след това да говорят за енергийните данъци. Аз съм докладчик тук в ИТРЕ и в други комисии не трябва да се повтаряме. Мисля, че трябва да се включи тук керосина, горивата за това корабите. Изключението за керосина беше направено по време, когато искахме въздушния транспорт да стане по-достъпен за всички. Сега не само, че е достъпен, ами май е твърде достъпен. Така че е, би трябвало да премислим. Време е да се обложи керосина. По отношение на техническата неутралност на данъчното облагане, аз съм готов да започна технически дебат по отношение на дизеловото гориво, но нека да не се откъсваме от фактите и а, е, да а, е, не забравяме, че а, е, дизела може или пък може да не е чак толкова а, е, енергоемък, но той замърсява по различни начини. Така че по отношение на ефтиния дизел най-вече и частиците имаме проблеми. Аз е, ви моля да обърнете внимание. Освен това, е, петролната индустрия всъщност сега като че ли по-охотно произвежда бензин, отколкото дизел. На данъчната система система пък насърчава потреблението на дизел и съответно Европа става по-зависима от внос. И това трябва да се промени. И накрая, господин докладчик, нека да ви кажа, че има още нещо, което ме притесня. Последното преработване на системата на данъчното облагане на горивата отне 5 години като прилагане на практика. Мисля, че парламента не трябва да създава впечатление, че се бавим, че се влачим твърде много и трябва да действаме бързо. Естествено, ако целта ви е Европа да гледа само към гражданите, тази тактика я разбирам, но май гражданите не искат точно това Искаме парламента да работи бързо, ефикасно, да създава конкретни резултати и по тази директива съответно не трябва да се бавим. Благодаря. Един коментар. Въпреки, че понякога се налага да работим като отчитаме всички подробности, това не означава, че се бавим. Искам да ви уверя, че ще е, отделим всичкото време, за да може тази директива да се окаже качествена. Госпожа Цикал, искам да ви кажа, че трябва в 11.30 да преключим. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Е, бих е, искала да кажа няколко думи за цената на е, тон за емисии. 20 евро на тон е предвидена тази цена. Когато говорихме за пакета СТЕ, ставаше дума за 33. А сега 13 е в момента. Така че малко съмнение имам относно 20 евро за тон на въглероден диоксид. По отношение на, гражд... на авиацията, тя е хвърляна в СЕТЕ след 2012. Ако въведем данък върху горивото в тази сфера, ще стигнем до двойно данъчно облагане. Ако а, инсталациите, включени в системата СТА, правят изключение, а, горивото а, за а, авиогоривото също трябва да бъде изключено. А, що се отнася до цената, която плащат потребителите, домакинствата, Смятам, че трябва да се вземат мерки, така че всички домакинства да имат достъп до отопление в едни достойни условия. Трябва да се борим срещу енергийната бедност. Колин Пипър. Да, аз всъщност ще говоря от името на господин Ланге. Няма да ме объркате с някои от дамите. Какво смята ЕНП по този въпрос? Мислим, че ще се наруши конкуренцията, ще има опоручаване, защото пазарният дял може да бъде 30-35% и има разминаване с Европейската стратегия за климата. Не можем да определим подобни а, е, размери. Е, и е, тези двигатели за економиката да бъдат облагани с различни данъци. За дизела das Prinzip der Verhältnismäßigkeit verletzt, also die всъщност ние не нарушаваме ли тук принципа за пропорционалност? самата структура на данъците за различни видове гориво не се спазва тази пропорционалност. Така че ние сме против това предложение и се надяваме, че парламента ще даде знак в тази посока на министъра на финансите predsednik. Ehm, zdi se mi, vedno sem se zauzemala za to, da. Благодаря, господин председател. Винаги съм била за това да бъдат ясно определени нашите цели и хоризонтално да ги спазваме. В е, документа, който обсъждаме, аз го подкрепям, защото това е много важна цел. Трябва да се отчита въздействието върху околната среда и връзката с данъчната система. Но всъщност, преди да вземем решение, се нуждаем от допълнителна информация – за последиците от това ревизиране. Нещата не трябва да се протакат, но трябва да разполагаме с достатъчно информация, така че да имаме ясна представа за сегашната ситуация, какви са целите и какви ще бъдат последиците от прилагането на тези мерки. Наистина нуждаем се от информация за а, това как действа системата СТА. Колегата спомена за връзката а, с а, авиотранспорта. Каква ще бъде връзката? Ние не знаем. Е, какъв ще бъде резултата от въздействието на една система върху друга, защо се нуждаем от единна система, каква ще бъде връзката между двете системи. Именно от такава информация се нуждае допълнително, така че се обръщам към докладчика с искане за такава информация. Е, споменаха се 3 милиарда от европейския бюджет е, – в които ще бъдат отделени за газа, но така или иначе информацията е недостатъчна за връзката между различните инструменти. Председателят, колега, искате ли да отговорите? Ами ще отчита всичко, което казаха колегите. Това е в обобщение. Благодаря. Благодаря. Значи приключваме с тази точка от дневния ред. Нека да добавя, че на 9 ноември на обяд е крайния срок за внасяне на изменения. Благодаря. Преминаваме към следващата точка енергийна ефективност, отмяна на директиви 2004-8 и 2006-32. Вече говорихме в началото, всъщност на, на, на работата. Това беше преди една седмица. на Много хора се изказаха. Сега, кой иска да се изкаже? Много хора вдигат ръка. Моля ви да сте кратки. Няма да е лесно да сте кратки, но би трябвало да свършим на време. Крайния срок е 7 ноември, 12 часа вечерта. Променихме крайния срок. Преводите се появиха едва с нощи. Господин Тюрмес, имате думата, заповядайте. Ще бъде съвсем кратък, господин председател. ще направя едно резюме, така да се каже. А, след това, ако имат въпроси, колегите ще им отговоря. Става дума за 4 милиона евро за газ и електричество в Европа. Ако сме по-ефективни, разбира се, ще разполагаме с повече средства за създаване на работни места. Е, през последните 20 години ние се стремим към модернизиране на енергийната система. А ако искаме да осъществим инвестиции тук, а, е, трябва да имаме ефективна енергийна система. Необходима е нова инфраструктура е, от нови работни места – в краткосрочен и дългосрочен план как ще се финансира тези инвестиции. Има един раздел, който третира този въпрос. Трябва да се направи връзка между предложенията на комисаря Хан и също така с проектите. Защо, тези, защо да не се използва това за по-ефективни проекти? Какво можем да оползотворим? Освен това, до 2013 година трябва да видим какво може да се направи по санирането на сградите. Освен това, предложението за САЩ трябва също така да се включи по-активно потребителя. и някои, като съм ги прередактирал, някои от предложенията на комисията. Председателят. Благодаря. Сега докладчиците в сянка. Господин Пипер, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Директивата наистина е добра крачка напред. Дава ни възможност да пестим енергия и зависимостта ни, енергийната независимост ще се свие. Освен това, ще отделим по-голямо внимание на околната среда. По отношение на системата за търговия с емисии ще можем да използваме и да увеличим износа на енергия. Господин Тюрмес прави предложения възоснова на нашите изменения. Освен това, ще се проведат обсъждани с НП. В доклада на Томас също а, може от него да се а, почерпат а, полезни елементи. Директивата ще бъде по-добра, ако комисията се съсредоточи върху рамковите текстове. Говори се за европейския характер тук но се нуждаем и от законодателство в национален план. Добре би било да се даде единно определение на енергийната ефективност. Всъщност точно това прави господин Тюрмес. Това означава економии на енергия. А, доклада на а, колегата вече няма двоен подход няма взаимно признаване е, тук, е, изключения. А, е, заличен е термина а, за економиите. А, комисията беше предложила, ако не е възможно да се използва генерирането. Отхвърляме този принцип, защото държавите членки трябва да се възползват от тази възможност. няма основания за създаване на, за приемане на изключения. Питам се дали все пак не можем да стигнем до споразумение. По е, членовете ставаше дума, да говори се за нов финансов инструмент. Но е, по член 6 европроектите за общините Наистина това влиза ли в член 6 структурни фондове? Обикновено 50% има се финансиране в държавите членки. Това е към общините. Общините се финансират. Говори се за инвестиционни кредити, банки, национален ресурс. Тук също е, смятаме, е, че инструментите, с които разполагаме на национално равнище, могат да се използват. Не трябва е, прекалено прецизни формулировки за използването на тези инструменти. Сега по член трети, да, двуетапен подход. Директивата за екодизайна все още няма ясно формулирани последствия, резултати. Ако наистина държавите членки, които искат да преодолеят рецесията, искат да ускорят становяването, тази формулировка може да бъде и с отрицателно влияние. би е, трябвало да можем да изчислим резултата върху е, брутния социален продукт. 360 милиона тона е, се посочва тук. Със сигурност тази директива не е единственото средство за постигане на този резултат, на тази цел. Би било грешка определенето на тази цифра. Смятам, че трябва да бъдат добавени тук и други елементи. Член 5, е да, наистина, но трябва ли да искаме от общините 3% да отделят от сградния си фонд за саниране?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 това е прекалено голям разход за една община. Не можем да всичко да почива на енергийната ефективност, защото в общините има и други приоритети. Сега по член 6 1,5% предприятията трябва ли да прехвърлят отговорността на клиентите си? Не изхвърляме ли по този начин от пазара някои фирми, някои предприемачи, ако за това отговарят само големите предприятия? тук също се нуждаем от допълнително изчистване на текста, дали не трябва да се предостави по-голяма свобода на държавите членки, за да постигнат тази голяма цел от 20%. Може би ще стане по-бързо това. За член на 8 е, същото въжи. Говори се за интелигентен метан. Интелигентни мрежи, извинете. Тук също трябва държавите членки да предприемат съответните мерки. По член 10 стимулите, които са тук изложени, да, но има и национални характеристики, които трябва да се вземат предвид. Е, освен това, трябва да се постигне економическа рентабилност. 250 хиляди е, и предприятия има в този сектор в държавите членки. Трябва ясно да определим е, каква е целта ни Разбира се, има централи, които не отговарят на тези критерии, но да се отхвърля всяка възможност за приемане на изключения е прекалено. По отношение на енергийната ефективност, това е отличен инструмент все пак, но се нуждаем от друго определение за енергийната ефективност така че да се, не се намаляват възможности за растеж на държавите членки. Трябва да видим какви ще бъдат и резултатите от тези мерки и възможността да се контролират те, за да може да се транспонира всичко това на национално ниво. 3% по отношение на финансирането от публичния сектор. Освен това, трябва да се е, вслушваме и в е, представите. Госпожа Херцов. Благодаря, господин председател. Нашата докладчица Всянка Сянка не е днес тук е, и ме помоли да се изкаже от нейно име. Тук е, през последните е, месеци работата е, в тази област цели парламента да отправи категоричен сигнал към съвет. Едно послание за енергийно ефективна Европа. Енергийната ефективност на Европа е безалтернативна. Това е належаща потребност и е, въпросът е между, е, альтернативата е между онези, които го правят днес и които го отлагат за утре. А онези, които отлагат за утре, енергийната ефективност поставят на карта економическото бъдеще на Европа. А ако погледнем е, тенденцията на цените на петрола през последните десетилетия, ще видим, че е, цената на петрола се движи на равнищата от около 70-те години, от първата криза. Е, и само онези, които постигнат енергийна ефективност, ще бъдат е, победители в утрешната економика. Така че тази директива се свърза с економически растеж и трудова заетост. Разбира се и с намаляването на е, енергийната зависимост, на е, нашата уязвимост е, на прекъсването на фактическите доставки, а и зависимост от ценовите колебани. И разбира се, става въпрос за свиване на европейския въглероден отпечатък. We still believe as a socialist in binding targets. Just like... Разбира се, ние като социалисти сме за задължителните показатели. Така както има задължителни количествени показатели за възобновяемите енергоисточници, такива трябва да има и за енергийната ефективност. Необходими са и задължителни мерки за въвеждане, но по-скоро като допълнителна цел. И не бива да забравяме, че енергийната политика е въпрос на социална справедливост. Твърде много хора в Европа изразходват огромна част от своя оскъден доход за енергоисточници. Енергийната бедност е явление, феномен. 6 е, и 12 член са особено важни в това отношение и нашата докладчица Рита Томсън работи по тези членове, за да засили формулировките. И в заключение аз изразявам удовлетвореността на нашата докладчица в сянка от взаимодействието с останалите колеги. Благодаря. Bedanke mich, Kollege Rode. Ja. Благодаря. Аз, аз също замествам Фиона, Фиона Холт любопитно ще стане така да си разменим шапките. Но така или иначе, нашата група единодушно приветства и то сърдечно доклада, който се появява много навременно намаляването на енергийното потребление може да доведе до сериозни социално-економически предимства за Европа, да намали зависимостта и от енергоисточници, да доведе до създаването на работни места, да засили енергийната ни сигурност. Категоричните задължителни количествени показатели са се доказали на практика в аналогични области до сега, доколкото гарантират инвестиционна сигурност и по-сериозен политически ангажимент. Наред с това, задаването на национални показатели за енергийна ефективност съответства на идеята за усъвършенстване на нормотворчеството и зачитане на субсидиарността. Дава се възможност при това на държавите членки гъвкаво да постигат економиите на енергоисточници в зависимост от националната си специфика. Приветстваме е, акцента, който поставя докладчика върху държавния сграден фонд като приоритетен, като най-низко ефективен енергийно. Е, нашата докладчица също така смята, че трябва да се търси съгласуваност между е, сегашната директива и онази за сградния фонд, която е прията през 2010 година. По четвърти член, трите процента намаляване на енергийното потребление трябва да може да се, да се изчислява от съответните държавни органи за сградния фонд и оттам нататък те да могат да приемат по-гъвкаво решение как да постигнат целта. По 6 член показателят 1,5 следва да се запази, доколкото е по-амбициозен, но пак на държавите членки трябва да се даде по-голяма гъвкавост относно инструментите за постигането му. Докладчикът добре подобрява текста на 8 член за фактурирането и измерването на енергийното потребление – това е в интерес на потребителите. Освен това, по-ясна трябва да бъде разликата между фактурата, който е платежния документ, и е, отчета за фактическото енергопотребление. По десети член трябва да сме сигурни, че мерките, които предлагаме от към доставката, от към, от към предлагането на е, електроенергия съответстват е, на мерките, които са взети в други отношения по отношение на търсенето, като например в директивата за сградния фонд. Агрегатните услуги би следвало the barriers that prevent demand response from participating in wholesale and Извинявайте за това техническо прекъсване. Толкова казва Фиона Хол. Съжалявам за влушеното качество на звука и картината, шегува се ораторът. Благодаря. Следващият. Явно тук създаваме традиция, господин председател. Вие не давате думата на госпожа Вики Форд. Само за целите на днешното заседание аз играя нейната роля. Тя, за съжаление, не може да присъства Телум, но ме помоли да я замествам Духом. Ще зачета онова, което тя е написала, крайно монотонно, моля да проявите търпение. Първо, Вики благодари на докладчика за всичките му усилия по директивата, положено до сега. Като подкрепя е, Вики общата цел на директивата, тя все пак смята, че е от съществено значение държавите членки да разполагат с необходимата гъвкавост при постигането на цели. Както бе казано на последната размяна на мнения, е, Вики би желала да бъде възприят подхода, е, такъв подход в тази директива, който се ползва с пълна обществена подкрепа. По-конкретно Вики възнамерява да внесе изменения по четвърти член за Държавния сграден фонд, тъй като смята, че методиката на изчисление възоснова на площа не оптимизира е, най- добре е, мерките за постигане на е, енергийна ефективност. Що се отнася до пети е, член за обществените поръчки на енергоисточници, важно е изкупвателната или снабдителската политика на тези държавни органи да бъде комплексна, а не поръчка по поръчка. По шести член целта е да се повиши ефективността на потреблението, а не просто да се намали потреблението. И в тази връзка държавите членки би следвало да имат една гама от възможности за постигането на тази цел. Е, би било добре е, разхода, цената за това да се носи от тези, които получават изгодата, а не просто на глава от населението. Вики не приема заличаването на клаузите, на, на нормите за изключение в 10 член и смята, че твърде предписателният характер на този 10 член може да противодейства е, на въвеждането на възобновяеми енергоисточници. Между е, другото, атомните електроцентрали трябва да бъдат освободени от определени задължителни изисквания. Има и редица други изменения и допълнения, които предлага Вики и с интерес очаква по-нататъчната си конструктивна работа с докладчика и докладчиците в сянка в името на енергийната ефективност и обмена на челен опит в Европа. Благодаря, колеги, за проявеното търпение. Сега вече ще си бъда отново господин Карим. Благодаря. Благодаря, господин Карим. Ако ще правим така, по-добре да си пишем писма като докладчици и докладчици в сянка. Няма смисъл да се срещаме. Политическият дебат за това е такъв, за да има разисквания. Може би трябва да намерим е, някакъв е, друг начин е, да действаме. Няма нужда да идвате и да изчитате нещо написано. И сега господин Алехо Квадрас. Благодаря, господин председател. Аз сега ще се изкажа от мое име. Може ли? Днес е, водим е, предварителни разговори. Аз е, ще поговоря само по няколко от елементите, защото тази директива общо взето покрива всичко. Нашия приятел Клод Тюрмес представя 119 изменения. Доста работа ще имаме. По отношение на основната идея. Трябва ясно да заявим, че има е, две възможни стратегии, които е, не се препокриват. От една страна може да има спестяване на енергетика чрез намаляване на потреблението. От друга страна, може да се постигне целта чрез енергийна ефективност. Двете неща не са еднозначни. Трябва да подобрим енергийната си ефективност, като изразходваме по-малко енергия. Ако обаче започнем да пестим безогледно, можем да стигнем до един парадокс. Да потребяваме всъщност повече, отколкото ни се иска. Трябва да се защитават и работните места, заетостта, растежа, естествено. Съответно, трябва да положим всички усилия, за да работим по-ефикасно. Много елементи има тук и би трябвало да стигнем до споразумение. Исках да кажа това, да направя това встъпление, защото е, то е основата на всичко останало. Така че това са двете основни е, стратегии тук. Ако погледнете член 6 той създава режим за задължително енергоспестяване, е, наложен на енергийните компании. Споменават се альтернативни мерки, но само ако комисията ги одобри. Доста несправедливи идеи има тук. Двете неща не са на едно ниво. Имаме изисквания за спестяване и альтернативни мерки. И двете неща трябва да могат да се изпълняват без да има предварително одобрение от страна на комисията. Да не говорим, че комисията винаги може да следи дали държавите членки спазват поетите ангажименти, но аз не мисля, че трябва да се дискриминира тук. Ако погледнете когенерацията, трябва да ви кажа, че тук не става въпрос само за комбинирано енергопроизводство и енергия, която да се използва и за отопление, и за задвижване на двигатели, например. Има компании, които се справят ефективно в това отношение. Когенерацията, отоплението, охлаждането на север в Европа и на юг в Европа значи две различни неща. Когенерацията в някои случаи ще е добра, в други случаи не чак толкова, така че не може тя да се определя като еднозначно положителна. Е, за да се определи когенерацията като положителна, трябва да се отчитат и други фактори, като екологични фактори, транспортни фактори, разходи разходи за свързване, за инсталации и така нататък. Ако ще прибягваме към когенерация само възоснова на един фактор, можем да стигнем до абсурдна ситуация. Така че още веднъж искам да кажа, нека малко да, да се откъснем от тази е, еднозначна позиция, която заемаме. По отношение на възобновяемите източници, трябва да се каже, че има някои видове когенерации, които а, използват а, горива, които са изчерпаеми. Има такива, които а, са, има такава когенерация, която използва неизчерпаеми енергоисточници. Още веднъж, съответно, трябва да бъдем много конкретни. Защото генерализацията може да ни подведе. Това са моите предварителни бележки, господин председателю. Както вече ви казах, много работа ни предстои. Колегите вече говориха по други много важни въпроси. Знам, че докладчик понякога изглежда арогантен, но всъщност е добър човек и, и много интелигентен, така че ще стигнем до компромис. Благодаря. Не видях, че господин Проверос също се е докладчик сянка. Благодаря. Благодаря. Благодаря на колегата Тюрмес е, за това, че се вслушва в нашето е, мнение. Това наистина е рядко качество. Сега, накратко, няколко общи бележки. Целта на директивата е такава, която можем само да приветстваме – но трябва на практика да е, предприемем съответните мерки, за да постигнем тази цел. Така че трябва на първо място да се отчитат разликите и то значителни, които съществуват в Европа, не само климатични, географски или финансови, но и социалните, дори културни разлики между отделните държави. Наистина трябва да се отчитат тези разлики. А, нека да видим какво става в северната част на Европа. Наистина, разликите спрямо южната част на Европа, южните региони са огромни. Затоплянето на климата за тях е добре дошло, за северните е, страни. Но особено важно е правилно да се използва публичния ресурс, защото подходите са различни. Аз бих подкрепил идеята за директива с задължителни клаузи за държавите членки, с предоставена възможност на държавите да изберат най-подходящите средства за постигане на тази енергийна ефективност. Много мерки са предприяти в някои държави, в други държави все още нищо не е направено. Що се отнася до публичния изграден фонд, добре е да се изчисли административната и финансова устойчивост при това задължително изискване за 3%. Освен това има исторически сгради с голяма архитектурна стойност. Може би те трябва да бъдат изключени от директивата. За моята страна мога да кажа, че в момента имаме сериозни финансови затруднения, имаме и административни изисквания – които не дават възможност на общините да разходват техните собствени средства. Освен това има значителен сграден фонд а, с историческа стойност, а, който обаче се използва а, с различна цел. А, така че трябва да се съчета енергийната ефективност с економическото възстановяване, възможното економическо възстановяване и за това трябва а, в а, това понятие да се съсроточим върху ефективност, а не толкова върху спестяване. Така че да се развива и економиката. Напълно съм съгласен с докладчика, когато казва, че трябва да се намерят съответните подходящи финансови инструменти, защото ако не разполагаме с тях, ще си останем в сферата на философстването. А важното е тази директива да дава възможност за економическо промишлено развитие, да създава нови работни места – да ни насочи по пътя на економическото възстановяване. И бих добавил колко е важно да се информира обществеността за това, което се случва. Това е нашата роля. А, ние можем да убедим общ... обществеността, хората да използват по-ефективно енергията. И мисля, че господин Тюрмес е съгласен с това. Благодаря, господин Провера. Сега господин Белет. Благодаря. Няколко бележки ще направя на холандски. Благодаря. Много от Нещата, които трябваше да се кажат, вече бяха казани. Няколко коментара. Първо по отношение на площа. Ние не смятаме, че това е най-добрия критерий трябва да разгледаме относителната цялостна е, енергийна консумация в една сграда, енергопотребление. На второ място по отношение на обществените поръчки. Най-ефтината оферта, най-ефтиният доставчик на услуги не винаги е най-ефективният. Така че нека да погледнем предложението на комисията. Третата бележка – извеждането на въглеродни емисии извън Съюза е важно като проблем. Но е важно да се отбележи, че косвено това предложение може да има въздействие върху енергоемките индустрии, дори и да не смятаме така. И ако погледнем националните планове за действие, би трябвало да отчетем евентуалното въздействие върху тези енергоемки индустрии, особено когато говорим за изместване на въглеродни емисии. Това е изключително важно за нас и накрая с оглед на крайния потребител бих искал да се обърна с апел към всички колеги. Нека да се обединим по отношение на фактурите. Защото в повечето случаи е, виждаме само колко струва енергията, която употребяваме. Трябва обаче да се е, споменават и разходите за разпределение, освен това различните обществени ангажименти, които са поели дружествата, колко струват те по отношение на фактурите ми се иска да има много голяма прозрачност. Те трябва да станат задължителни или поне някои елементи в тях. Трябва да е ясно за потребителя от къде идва сумата, която те ще плащат. Госпожа Коларска Бобинска ще се изкаже и още един колега на последното заседание те нямаха възможност да се изкажат, затова сега ще им дам думата. Госпожа Коласка Бубиска е първа. Мой głos е залегло zaległy, е, przełożony с попредния spotkania. Е, Благодаря ви за дадената дума. Първо, аз мисля, много е важен този регламент. Е, чакаме го отдавна. Той ще има последици за економиката, за държавното финансиране, е, за домакинствата и на всяко от тези равнища последиците ще бъдат специфични и трябва да бъдат отделно обсъдени. Ако вземем економиката, връзката между енергийната ефективност и растежа е решаваща. В някои страни енергийната ефективност е, ще означава сериозен економически преход и това трябва да се има предвид в е, регламент. Е, какво ще означава прехода за економика като Дания е, и съответно за економика като Полша, е, Словакия, Унгария. Значи, споделям възгледа на онези, според които ефективността трябва да се третира относително на единици промишлена продукция – а не в абсолютни стойности. Нали? Економиките, които те първа се развиват, трябва по-ефективно да употребяват енергията, но не и непременно да ограничават енергопотреблението. По-нататък е, изискването за 3%. Първо, трябва да бъде зададена една многогодишна, а не погодишна цел, защото в зависимост от годината може да се изразходва повече или по-малко, така че нека не бъде 3% годишно твърдо. Същото въжи и за енергийния одит. Всяка година или веднъж на две години прекалено кратък е този период. Rebuilding needs different time at different speeds in different places in Europe. So we have to consider that. Uh, some of the uh, local communities някои от местните общности, освен това, могат да бъдат прекомерно натоварени от показателя 3% годишно. И това е много сериозен въпрос, защото сега сме в криза и в много страни центъра възлага все по-големи разходни отговорности на местните органи за самоуправление, натоварва ги с значителен бюджетен дефицит. До такава степен, че се лишават от улично осветление, което е економия на електроенергия, но не към такава економия се стремим, предполагам. След това обществените поръчки са приоритетна област. В по-аграрните части на Европейския съюз. Ако е, поискаме от тях е, да предпочитат най-енергоефективните е, продукти, то те ще трябва да търсят отвъд пределите на собствената си страна producer who can be chosen. So looking for them, they will have to choose, for example, the producer of windows in uh, different countries. So let, us uh, think how to reframe. Да, нека да видим как да, да е, преразгледаме този вариант, нали, тези, тези формулировки за максимална ефективност в обществените поръчки. И накрая, разбира се, информационната, просветната кампания ще бъде от решаващо значение. Един от колегите вече го спомена но ако искаме да е, извършим економически преход, трябва да извършим и преход в мисленето. Това да не остане единствено на инициативата на политиците, да се организира една по-широка общоевропейска е, е, популяризационна кампания. Благодаря. Госпожа Мелкес. Благодаря, господин председател. Много важна тема. Аз, впрочем, да, важна тема е от чие име говоря. Но аз говоря тук от името на малките енергопроизводители. Хора, които искат да произвеждат електроенергия в домакинството си. Инак до сега се отдава внимание на Е, отдава на така наречените економии от мащаба, на, на окрупнените предприятия. Аз мятам, че Та, отделното домакинство, отделното домакинство на него трябва да се даде е, правото да се стреми към енергийна ефективност, да предприема необходимите мерки за това. Е, микропроизводството на електроенергия е нещо, за което ние мислим. Така всъщност гражданите ще бъдат въвлечени в този преход към една по-ефективна от енергийна гледна точка економика. А, коментар на Фиона Хол е много важен в тази връзка. Тази директива трябва да се впише е, безшевно в останалите директиви, като например действащата за ефективността на сградния фонд, но и за други, които предстои да приемем, е, като например ефективната, ефективното опозотворяване на, на водните богатства. Съгласна съм с казаното от господин Белет, който настоява е, сметките за е, ток, за електроенергия да бъдат ясни за потребителите. Трябва да се даде възможност, нека отново кажа, на отделния гражданин да прояви ефективно. За това, разбира се, трябва да има ясна представа за самото си потребление. И информацията е нещо изключително важно нещо. Благодаря. Съвсем кратък организационен въпрос. Първо, а, началото на Галилео а, ще бъде отложено за утре. Надявах се, че ще ни стигне времето. Е, преводачите са готови да ни отпуснат е, допълнително 15 минути, но не повече. Така че за Галилео ще говорим утре. Още петима, мисля, са в списъка, плюс Клод, докладчика, плюс комисията, така че трябва много съсредоточено да работим. Госпожа Тикал. Благодаря, господин председател. Ще се помъча да бъда кратка. Връзките, е, мерките, свързани с енергийната ефективност, са нещо изключително важно. Е, трябва да изберем най... Това всъщност е най-ефтиният начин да спестим енергия. Е, по отношение на 3%, за това изискване за публичния сграден фонд, неговото саниране, 3% от площа. Това е доста така негъвкава цел. И тъй като съм докладчик в тази мярка, аз съм за тази цел и именно трябва да се даде пример в тази сфера, но тази цел е прекалено бюрократична и не води е, до е, целта да се увеличи е, енергийната ефективност. Смятам, че държавите членки би трябвало да се ползват с повече гъвкавост. Публичните органи трябва да са по-гъвкави и трябва да се увеличава тази ефективност, без да се приема така стриктен процент от е, площа. Що се отнася до селските райони, в един доклад неодавна се казва, че тези райони имат други потребности а, е, по отношение на енергийните доставки. И ние трябва да е, отчет, четем особеностите на селските райони, където потреблението на енергия също трябва да спазва изискванията за ефективност. Благодаря колегата Брежина. Сам. Благодаря. Няколко коментара на чешки. Chtěl bych poděkovat zpravodaji, protože е, energetická efektivnost je... je... Бих искал да ви благодаря защото енергийната ефективност е изключително важна, ако искаме да постигнем целта си. И Аз не, не харесвам много в това предложение, е, което ни е направено, промяната на определението на енергийна ефективност. Защото ако не постигнем, ако всеки един от нашите проекти не постига тази цел за енергийна ефективност, тази е, цел няма да бъде включена в пакета. Що се отнася до 3% е, за санирането, топлоизолацията на обществения сграден фонд, струва ми се, е, че се връщаме към едно старо решение – А като се определя процент и половина за потребе, на потребител, разбирам, да речем, чешкия потребител, Всъщност, в Чехия се отделя много повече се отделят повече средства за енергопотребление, отколкото в други държави. но е, цялата система не трябва да бъде толкова бюрократична. По отношение на структурата на държавата, на економиката, ако сме промишлена страна, потреблението е различно. И е, е, смятам, че трябва внимателно да се проучат е, резултатите, до които биха довели тези мерки. Ако искаме да постигнем е, целта е, зелена економика, няма да успеем по този начин. Благодаря, господин председател. Следващия оратор. През последните седмици имаше различни прослушвания от организирани от различните политически групи, но всички те имаха една обща точка, един общ елемент. Не е необходимо да се прилагат навсякъде е, е, еднакви мерки, ако искаме да постигнем една цел за пестене на енергия, защото ситуацията е различна в различните държави. Някои мерки в някои страни водят до успешни резултати, постигат се целите по забележителен начин. Но опита на една държава, която използва определени мерки и да се приложи това във всички държави, не е това решението. Защото е, положението е доста различно. Е, и да се е, постигне 20% спестяване на базата на отделни параметри, това не е възможно. Трябва да проявим гъвкавост. Какво означава това на практика? Всяка държава трябва да знае каква точно е целта, която трябва да постигне. Каква а, е, какво е, каква е, е, какъв е делът, частта на това, което трябва тази държава да поеме. И на базата на определени критерии да се изчисли този дял – конкретната цел на тази държава. И едва тогава трябва да се премине към прилагане на мерките по един гъвкав начин. Защото нито една държава членка не знае коя е най-подходящата за нея мярка. Възоснова на извършеното от комисията е, всички изменения и това, което прилага докладчика, е, всъщност има стойност за сведения, индикативен характер. Всички изисквания е, дадат възможност да определим дали а, всяка държава спазва тези изисквания, е, продължение, е, преследвайки целта за енергийна ефективност. И, в крайна сметка, могат да се отеглят някои от предложенията. Важното е, е всяка държава членка да има ясна цел, така че държавите членки е, да определят тази своя цел. Инструментите трябва да могат да се прилагат гъвкаво. Това исках да кажа, господин председател. На базата на това предложение трябва да работим те първа. Освен енергийната ефективност, трябва директива, която да бъде ефективна. И само така ще пестим енергия. Благодаря, казва председателят, господин Каренц. Благодаря. Много неща вече бяха казани. Нека да се отгранича от едно нещо, което беше казано от редица оратори. Енергийната ефективност и енер... енергийното спестяване не са тъждествени. Може да се спести енергия по много начини. Чрез енергийна ефективност, например. Друг начин е просто да изключим лампите. В тази сграда това може да стане, например. Може да изключим не само електричеството, лампите, но и а, отоплението. Ще се чувстваме доста зле, но така или иначе ще спестим а, енергия. В една страна може да се спести енергия, като се а, намали производството, БВП като падне. Моята страна е отличен пример. Сега спестяваме ужасно много електроенергия. За съжаление, Страничният продукт на този метод е безработицата. Ние имаме голяма безработица, съответно големи социални разходи, хората не ходят на работа. Спестяване на енергия чрез ефективност означава хората да запазят работните си места, но създаване на стимули да се работи по такъв начин ще да се използва по-малко енергия, ако мога така да се изразя. Е, има определение тук на 360 милиона е, тона в петролен еквивалент и така нататък, които трябва да се спестяват. Е, такава трябва да е ефективността, но това трябва да стане не като изключваме електричеството, а като работим по-добре, като произвеждаме по-енергийно ефективно. Е, съответно, трябва да има мерки, които да са е, свързани с растежа. Така че съм напълно е, съгласен, че имаме различни ситуации. Имаме ситуации с много население, имаме ситуации в страни, които са редко населени. Имаме студени зими в някои страни, в други не е така студено изолацията на 3% от обществените сгради, казвате. Какво да кажем за ефективността? Обаче, не трябва да гледаме колко изолация в милиметри е продадена в една страна, а да видим каква е цялостната енергийна ефективност на квадратен на метър. И има ем, начини за измерване на, на, на това. Ако ще си купуваме кола, например, гледаме колко е, литра гориво се употребяват на 100 км, какви са емисиите на въглероден на е, двуокис и така нататък. И сравняваме различните марки, нали така? Значи за енергийната ефективност също а, е, така трябва да се действа. Колко енергия се потребява на единица произведен брутен вътрешен продукт? и след това да се гледа и броя на населението и така нататък. Това трябва да се направи. Съгласен съм с целите на директивата, но не трябва да говорим само за спестяването. Спестяването е страничния продукт на това, което се опитваме да създадем. Да си ефективно ефективен означава да произвеждаш повече с по-малко ресурси употребени. Моята страна е изключително зелена, изключително енергийна ефективно, ако е, ефективна, ако я е погледнете. Ние се сравняваме с Швеция в това отношение. От друга страна, обаче, по отношение на произведената единица БВП, въобще не сме ефективни. Така че тук трябва да се е, поговорим малко повече. Благодаря, господин Балчитис. Благодаря. Е, искам да подкрепя колегата Каринс. Той току-що е, каза повечето от това, което исках да кажа. Той описа положението много ясно. Да, и очерта позицията на балтийските страни. Ние имаме тежко наследство. Сгради от времето на социализма, сгради, които трябваше да се реновират, трябваше бързо да се действа, имаше а, ясно очертани а, цели. А, тези а, стратегии стратегически цели би трябвало да получат по-голям приоритет. Много учени говорят за измененията в климата, разиграват се черни сценарии и така нататък. Ето защо аз искам да благодаря на докладчика за документа. Не е възможно да се разреши всеки един проблем с този документ – Искам да кажа, че всяка държава членка има задължителни цели и има наблюдение за това как целите се постигат. Вече се каза, че държавите членки са в различно положение от климатична гледна точка, от географска гледна точка, от гледна точка на историческото наследство. Не трябва да забравяме обществените средства, които ще се изразходват. Нашата цел като парламентаристи е да разгледаме правилата и нормите за обществените поръчки и да ги променим там, където трябва. Обществените поръчки не отчитат човешкия фактор. Те винаги се свеждат до спестяването на средства. Да, всички знаем, че е, това е така. Съответно няма да ни е лесно. Аз искам да подкрепя докладчика. Мисля, че трябва да започнем да въвеждаме е, на практика мерки, които ще доведат до система, която да е използвана. Ще дам думата на комисията и след това на господин Тюрмес или обратното, но моля ви да използваме времето, което ни беше предоставено допълнително. Комисията иска ли да се изкаже? Имаме зададени въпроси. Моля ви да сте по-кратки от обикновен. Да, по-кратък отколкото обичайно. Ще се опитам. Благодаря. Ние се стремим към 20%. Това е цел зададена за Европейския съюз единодушно от всички институции през 2007 година. Питаме се дали можем да спазим този ангажимент. Ако имаме такава директива, то би трябвало да я приемем. Да, разбира се, по детайлите може да се спори за 8 член, за 6 член. Това, разбира се, може да се обсъжда. Не е възможно да коментирам всичко казано в хода на дискусията. Ще се спра само на един-два коментара. В отговор на казаното от господин Видал Квадрат за когенерацията, следва да отбележим, че макар и топлофикацията да играе различна относителна роля в различните страни, макар и градове като Барселона по-настоящем да разширяват топлофикацията си, не можем да твърдим, че е, е, топлофикация и охлаждане е, е лукс или привилегия за една или друга страна е, Та не бихме искали е, клаузите на директивата да бъдат отслабени. Освен това, господин Кадрас коментира шести член, като твърди, че не е редно а, альтернативните решения за енергийна ефективност да бъдат проверявани предварително от комисията. Ние налагаме това условие, защото, условие, защото има количествени показатели, както и ангажименти е, процесът да е необратим. Така че ако различните альтернативи е, на една или друга държава членка отговарят на тези условия, ние не бихме имали нищо против. И накрая, нека кажа, че нашият анализ, оценката на въздействието, допускат и съсредоточават вниманието както върху продължаването, запазването на економическия растеж, така и върху неговото динамизиране. Няма по-важна, струва ми се, енергийна политика от политиката на енергийната ефективност, тъкмо по време на криза. Един от въпросите, пред които сме изправени по-настоящем, например, е за възобновяване на кредитната активност на банките. В това число за енергийна ефективност. Така че има решение и ние сме склонни да се съгласим с докладчика, че е, е необходимо да се търсят финансови механизми. Оценката на въздействието е, сочим 34 милиарда към 2020 година ръст на БВП, 400 хиляди нови работни места към същия срок, благодарение на програми за енергийна ефективност. Е, по-нататък е, се посочиха различните национални условия, националната специфика с оглед на, на, на показателите предложението на комисията ние тъкмо е, това правим, настояваме всяка държава членка да зададе свои показатели. Макар и показателите да са изразени в абсолютно изражение, всяка държава членка може да отчете националната си специфика, като определи свой показател в абсолютно изражение. Разбира се, той не може да бъде под 20%, нали, общото. Тоест не е нужно един показател да се изразява в относителна величина, енергоемкост, за да се отчете спецификата на различните страни. А за задължителните мерки, нека кажем, че държавите членки по-настоящем се движат към едва 14, не 20% економия. И ако няма задължителни количествени показатели, задължителни ще трябва да бъдат конкретните мерки. Или едното, или другото ще трябва да бъде задължително. Благодаря. Господин Томас, няма да навлизам във всички подробности. Благодаря ви е, за участието, за приноса към е, дискусията. Това, което казва господин Декас... госпожа Декастила, е, обрисува дилемата, пред която сме изправили Днес държавите отказват задължителни количествени показатели, преди което ни принуждават да, при... да приемем задължителни мерки. И аз ще внеса изменение такова, точно както иска госпожа Де Кастилио, в а, единиците на първични енергоисточници да се оцени, а, да видим дали по време на полското председателство още държавните ръководители държавите членки ще са готови да обсъждат националните си количествени показатели. Държавите просто днес не искат да играят играта и, и аз бих искал да ги изправя пред конкретни числа. Що се отнася до, до общия разговор за показателя, енергоемкостта на единица БВП не е добър показател. Понеже като разрушите енергоемката си економика, т.е. тежката промишленост, а, сложите няколко банки а, е, на мястото на металообработващите предприятия и ще постигнете и висок доход, и ниско енергийно потребление, което няма да е реално. А тук се предлага да се сравнява с е, е, еквивалентно гориво, така наречената първична, първично потребление на енергия. Само така, възоснова на този показател, ще може да ориентирате правилно инвестиционната политика. А дори в стоманодобива не върши работа показателя е, енергопотребление на единица готова продукция, защото дори в стоманодобива има различни видове продукти, различни видове стомана и, и не може да се, да се осреднява така. И колкото и лобиски натиск да се упражнява в посока към такъв относителен показател, той, не, надявам се, ясно е, не върши работа. И аз ще се опитам да, да напиша, вероятно, един е малък обяснителен материал, посветен специално на методиката е, на изчисляване на показатели. 3% за сградния фонд. 3% означава, че държавите разполагат с около 33 години за да санират и обновят целия сграден фонд. От 2014, като го оброим, ще стане 2047. До тогава толкова ли е амбициозно това? До тогава целият сграден фонд на държавата, това число на, на общините, трябва да бъде обновен до 1947 година. Аз не съм против някаква альтернативна мерна единица, т.е. не площа, но поне трябва да се запази е, амбициозността. По 6 член се радвам, че е, този показател от процент и половина се ползва широка подкрепа. Бележката на господин Пипа във връзка с дребните занаячи, аз а, съм разговарял с а, а, камерата на, на занаячиите. Правени са изследвания а, в Великобритания а, за въздействието на поетите от Великобритания ангажименти в областта на енергийната ефективност върху дребните предприемачи. Оказва се, че те не са пострадали никак. Даже са получили повече е, възможности за по-голям оборот. Още две минути и ще приключа. По десети член за когенерацията всъщност аз се държа провокационно. Искам да провокирам дискусия за критериите в основата на анализа на економическа и енергийна ефективност. Ако го оставим на, на предприемачите, на, на, на частния сектор, той няма да отговори правилно. И трябва да се възприеме датския модел – централно трябва да се определи кое е ефективно и кое не. Ако не стане така, просто се отваря една вратичка. Всеки е, да прави каквото си иска. Казаното от господин Провера за историческия сграден фонд предлагам да внесем общо изменение, подписано от всички докладчици в Сянка така че да стане ясно. Косвено, по, по указание на директивата за сградния фонд, става ясно, че тези 3% няма да засегнат а, историческото архитектурно наследство, но наистина в едно европейско законодателство, ако трябва да обходиш три акта, за да разбереш най-сетне за какво става въпрос, не, не е добре. Е, и вие сте прав, наистина става въпрос за, за промяна на културата, културата на потреблението, а, поради което в доклада си аз предлагам а, а, да се е, създаде, да се осъществи програма за въвличането на е, всички слоеве на обществото е, в усилията за повишаване на енергийната ефективност. В това число неправителствени социални организации, които се занимават с въпроса за енергийната бедност. Това беше. Благодаря и за вниманието. А следващата седмица аз ще бъда на ваше разположение в Страсбург за по натачни разговори. Also 7 uh, ноември е крайният срок за внасяне на измененията и след това ще видим какво ще стане. Благодаря на преводачите за това, че останаха по-дълго. Благодаря. Довиждане.